управление на риболова в източното Средиземноморие. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с парламента и всички ангажирани страни. Благодаря, господин председател. С това приключихме обсъждането по тази тема. Гласуването ще бъде утре в 11.30. Следващата точка в дневния ни ред е доклада на Вики Форд за безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони. Докладчика е, има думата за 4 минути. Благодаря. Благодаря на всички, които участваха в написването на този доклад, включително и различните парламентарни комисии. 90% от нефта и 60% от гъста в Европейския съюз и Норвегия, Норвегия всъщност се произвежда по този начин. Следователно, от изключително голямо значение за покрива енергийните сигурност и нужди на Европа. След трагедията в Мексиканския залив са нужни нови мерки за сигурност но много голямо количество от платформите не са в европейски териториални води. Следователно е необходимо да се разследват именно тези аспекти, защото те също имат своето въздействие върху нашите брегове и води. Така че необходимо е да се включат съседните страни и това трябва да се очита, когато се издават и разрешителни и лицензии. Този доклад включва ясни послания, както всеки друг подобен доклад, някои противоречиви и някои, може би, и неточни. Надявам се, че ще можем да уточним. Всичките обекти са различни, не всички е, са е, безопасни, включително и питководните. Отново, е, необходимо е да направим нужното, за да не се повтори трагедията от Мексиканския залив. Това означава, че всички участници в процеса трябва да направят нужното, така че инсталациите на всеки етап да работят безопасно, което означава, че е необходимо да има надзор, независим и инспектор инспекции. Не трябва да има никакви компромиси по отношение на проверките, трябва да се споделя добрата практика. Бързото предоставяне на информация между операторите и регулаторите е от изключително голямо значение, особено когато има авария. Култура, в която сигурността е номер едно, е много важно – Необходимо е да се тестват всички процедури, включително сигурност и безопасност на работното място. Инспекторите трябва да бъдат квалифицирани, трябва да разбират специфичните условия на работа на подобни платформи и освен това регулаторите също трябва да изиграят своята роля по отношение глобалната координация. Необходимо е да се изградат още по-добри екипи за инспекции създаването на нов суперрегулатор на Европейския съюз няма да е допълнително добавена полза, но може дори да играе отрицателна роля. Трагедията в Мексиканския залив също така е свързана и с дългото време, което беше необходимо за да се обработи мястото на аварията. Агенцията за морка сигурност има своя опит по отношение както на оборудване, така и на бързо реагиране. И следователно, това трябва да продължава. Важно е да бъде бързо разполагано това оборудване. А, а, цялата целият експертен опит трябва да бъде събран. Ако има небрежност, тогава вече е, виновните ще бъдат е, отговорни за щетите и финансовото задължение може да бъде посрещнато по различен начин, включително е, взаимни е, фондове, които да покриват е, тези територии. Ние очевидно в момента не сме активен пазар за вътрешни застраховки, които могат да бъдат купувани в този смисъл. Финансовата отговорност не бива да изключва и малките представители и фирми. По отношение мораториум на новите разследвания, проучвания, проучвания, сондиране не е подходящ. Всичко започна през 1920 година. Повтарям, всеки обект, всяка операция трябва да бъдат оценявани за конкретния риск и регулатора трябва да дава информиран и обоснован отговор за конкретния обект, с което трябва да бъде управляван. По този начин трябва да се действа и в арктическите води и навсякъде, във всички е, обекти. Председателката, благодаря ви. Думата има е, господин Месарош. Госпожо председател, първо искам да благодаря на госпожа Форд за отличния доклад е, и за дълбоководния, дълбоководния е, хоризонт. Е, е, нещастията, които се случиха, принудиха Европейски съюз да се ангажира с преразглеждането на тези въпроси тогава, когато е, оператора отговаря за а, проблема. Превенцията трябва да бъде засилена е, е, и този е, принцип трябва да се приложи в, на практика. Европейската агенция за морска безопасност трябва да отговаря за тези основни офшорни дейности и а надзора не може да означава, че а, а, някои оператори би трябвало да бъдат а, да получат някакво предимство, малките оператори не би трябвало да са в неблагоприятно положение. Благодаря, госпожа Флашикова има думата. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, доставките на газ и нефт са много важни за сигурността на енергийната сигурност на Европейския съюз. Много от тези доставки произхождат от крайбрежни инсталации. Но те не винаги са под контрола на Европейския съюз катастрофите, които се случиха и които бяха споменати, показва, че трябва още един път да помислим за сигурността. Всички, които работят в тази област, трябва да отделят повече внимание на сигурността. Сигурността на работещите на нефтените и газови платформи се увеличава, но не става дума само за тяхната сигурност. Става дума за предотвратяване на замърсяването на околната среда и за последствията за економиката на химикалите, които се използват в тази, тази работа. Госпожа Тикао, благодаря. Трябва да кажа, че а, Сондажите в моретата имат много голямо въздействие върху държавите членки и съседните държави. Това е един важен аспект по отношение на сигурността. Всички е, участници трябва да имат гарантирано ниво на сигурност. Необходимо е да има опростена, но изчерпателна правна основа. Искам да подчертая, че е, най-добрите практики по отношение намиране залежи и сондажи са важен аспект от процеса и законодателството също така. Необходимо е да имат и необходимите финансови инструменти, за да може да се разполага с необходимите ресурси, които бързо да бъдат мобилизирани и да бъдат покрити евентуалните щети или реакцията, мерките за преодоляването при евентуален разлив мисля, че необходимо да направим проучване въздействието върху околната среда. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожа Фигередо. Senhora Presidente, a experiência e os inúmeros acidentes já demonstraram que a atividade da exploração offshore de petróleo e gás não pode continuar a fazer-se tendo como objetivo central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 Madame la Présidente. Госпожа Ривази. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика за свършената работа. Искам да подчертая, че групата на зелените внесе альтернативна резолюция върху един ключов елемент за опазване на съществуващите резерви, особено в Арктика. Защото когато става дума за а, проучвателни експлуатационни действия, а, ще бъдем виновни, ако се случи нещо, каквото се случи в Мексиканския залив, в унищожаване на ресурси, които са уникални. Освен това, не става дума за изключителни економически зони. Става дума за зони с универсален достъп. Привличам вниманието на колегите върху няколко въпроса. Първо, контрола. Първо, трябва да се засили контрола, но този контрол трябва да бъде на европейско равнище. Дали това трябва да го поеме е, Агенцията за морска сигурност? Освен това трябва да се определи кой носи отговорността. В член 76 е, се казва, че трябва е, онези, които експлуатират петролните платформи, да имат неограничена отговорност но трябва да се отчетат не само екологичните, но също така и социалните и економическите вреди. Значи по-добре е да помислим за малките, добре е да мислим за малките производители, но ако няма такава гаранции, не трябва да се дават лицензии. А, мисля, че това е важно да се подчертая. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на комисаря Таяни. Благодаря. Има... Благодаря. След а, а, трагедията в Мексико, комисията се занимава с, с сигурността на добиването на нефти и газ. Европейския парламент подкрепя целите на комисията. А, Доклада, който о, обсъждаме, потвърждава сложността на тези проблеми. Много се радвам, че има много голяма връзка между вашите заключения и заключенията на комисията. Мога да ви уверя, че комисията напълно споделя вашето безпокойство от това, че може да се приеме е неблагоприятни разпоредби. Ние бихме искали да си сътрудничим с заинтересованите страни, за да можем да откроим едни конкретни реалистични елементи. Това ще бъде много важен ресурс за енергетиката на Европа а, с, с едни норми на сигурност, които са признати а, в целия свят. Ние трябва да продължим обаче да се развиваме. Опита да показва, че никога не трябва да а, се отпускаме и да почиваме върху лар, лаврите си. Необходимо е също така да се подчертае необходимостта от действие. Няма прости рецепти, рецепти за подобряване на дейностите в в морето, но а, това трябва да бъде в ръцете на промишлеността и на националните администрации. Нашия анализ показва, че много важна роля може да изиграе Европейския съюз а, практиката трябва да направи така, че да се повиши прозрачността и споделянето на опит, особено а, с оглед на липсата на превентивни мерки. Европейски съюз може да зададе мотивацията и а, предвид голямата работа, която беше извършена за сигурността на операциите в морето, трябва да се довърши работата с, анализ на въздействието, който да бъде одобрен през октомври. Би трябвало да се намери пълно решение, за да се а, отчете сложността на сегашната система и да се намери постоянно решение. Тези усилия трябва да се споделят от всички. Комисията приветства участието на а, промишлеността. А, Петрола и газа не познават граници, следователно трябва да се осигури сътрудничество с международните партньори и в рамките на Г-20. Искам да ви благодаря за дебата и да подчертая, че комисията очаква с нетърпение да си сътрудничи тясно с парламента за изготвянето на законодателни актове в тази сфера. Благодаря. E Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата. Утре в 11.30 ще гласуваме доклада. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Яна Котакис «Жените на ръководни длъжности в малките и средни предприятия». Е, госпожо докладчик, имате думата за 4